Пазарите, когато са по-отворени, могат да дадат по-големи възможности и това не бива да бъде подценявано. Благодаря, господин е, комисар. Имаме е, предложение за резолюция. Утре ще гласуваме. Дебатът приключва. И сега започваме с темата Остан въпрос към комисията за увеличението на норвежките мита върху селскостопанските продукти. Господин Морейра, устният въпрос е одобрен от Комисията по международната търговия, в която членувам. И е, ще обясня защо се наложи е, този въпрос да бъде поставен. Кристофър Фелнер е, е с автор на въпроса. От 1 януари тази година европейските износители на определени видове сирене, месо, най-вече говеждо, се сблъскаха с повишаване на адвалорните мита с над 200 и над 300% съответно на норвежкия пазар. Въпросът ни към комисията е, вие бяхте ли информирани? Знаехте ли, че тези мита ще бъдат повишени? Беше ли ви изяснено какви ще са последиците от увеличаването на норвежките мита върху тези сълскостопански продукти? Това не нарушава ли изпълнението от страна на Норвегия на задълженията в рамките на Европейското економическо пространство? и допълнителните търговски споразумения за селскостопанските продукти от януари 2012 година. Норвегия не е ли в нарушение? И ако е, каква а, ще е вашата позиция? Какви ще са спешните мерки, които ще предприемете? Много а, живо се интересувам от а, отговора на комисията, но позволете ми да добавя и някои от собствените си бележки. Мисля, че ние сме а, толкова привързани към а, откритостта на търговската си а, политика, а, че а, трябва да настояваме по същия начин и нашите търговски партньори да се придържат към поетите от тях задължения а, по договореностите. Протекционизмът а, в Норвегия не е за пренебрегване, но ние сме основният търговски партньор на Норвегия – и непрекъснато либерализираме търговията си с селскостопанските продукти. Тези протекционистични мерки не отговарят на духа на сътрудничеството а, на два търговски партньори. Затова не е удовлетворително положението и Норвегия трябва да продължи либерализацията на търговията. С нетърпение очаквам отговора на комисията. Давам думата именно на господин комисар. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Нека първо благодаря на Европейския парламент за подкрепата му по отношение на мерките, предприяти от Норвегия. Приветстваме и оценяваме резолюцията на парламента. Предприятите от Норвегия мерки са протекционистки. Това не са действията, които бихме очаквали от своите приятели и партньори. Със съжаление отбелязвам, че преди въвеждането на увеличението на митата, норвежкото правителство не се допита до нас. След като бе въведено увеличението, комисията направи всичко, което бе по силите. Генерална дирекция селско стопанство и комисар Чолош изпратиха писма до норвежката страна. Състояха се разговори на политическо и експертно равнище както и в съвместния комитет за Европейското економическо пространство. Но Норвегия не прояви готовност да отмени решението си. В краткосрочен и средносрочен план економическият ефект от това увеличение ще е ограничен. През първите пет месеца на 2013 година износът на сирене от Европейския съюз към Норвегия се е увеличил с 1,5% при новите увеличени мита. Но е възможно в бъдеще износът от Европейския съюз към Норвегия да спадне. Що се отнася до хортензиите, износът от Европейския съюз е намалял от 3 милиона евро през 2012 година на 1 милион през 2013 година след промените в размера на митата. Според нас мерките на Норвегия са в разрез с член 19 от споразумението за Европейското економическо пространство и член и още един негов член. В тези два члена се предвижда търговска либерализация, но Норвегия е предприела мерки, които са в разрез с нейните ангажименти на ниво СТО. Господин Штасни има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Въвеждането на мита върху вноса на селско-стопански продукти е определено нарушение на духа и на буквата на двустранните споразумения мерките са протекционистични и те спъват търговията. Решението е, е, е в е, разрез с един от основните принципи на Европейският съюз, а именно принципа на либерализация на търговията. Норвегия е член на Европейското економическо пространство и е задължена да спазва този принцип – освен това, подобни ограничения са били е, приети без предварителни консултации с комисията и това не е приемливо. Норвегия в крайна на краищата е страна, с която Европейският съюз е в много е, тесни економически и политически взаимоотношения. Също така тази мярка е, е неразбираема за една страна, която е избегнала последиците от економическата криза. Призоваваме норвежкото правителство да е, спре тези мерки и да влезе в преговори с Европейския съюз, с Европейската комисия, за да се реши проблема. И аз лично искрено се надявам, че тези изключително високи тарифи над 300%, над 400% няма да се появат отново в нашите взаимоотношения с толкова тесен търговски партньор като Норвегия. Господин Ерток има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар световен мащаб, най-вече в рамките на преговорите в Доха, се отправят призиви за преодоляване на изолираността на пазарите на селскостопански продукти. Когато има големи разлики в економическото развитие на отделни държави, когато дадена държава много силно зависи от селското стопанство, то тя се противопоставя на либерализирането му но Норвегия е една силна економически страна с малък размер на сълскостопанския си сектор. Кризата с маслото в Норвегия преди няколко години, когато цената му достигна особено голям размер, показа колко голям е проблемът с митата там. Малкото неконкурентоспособно способно селско стопанство в Норвегия не иска да се изложи на натиск от страна на вътрешния пазар, но има други начини то да се справи с този проблем. Не би следвало да се налага толкова нереалистично високи мита. Исках да ви попитам какъв е бил подходът на комисията до момента. Вие отговорихте на този въпрос, но имам и въпрос във връзка с двустранните разговори. Как можем да подходим към тях? Как можем да убедим норвежките си партньори, че могат да се възползват и от други методи за защита на сълскостопанските си производители? Господин Ашвард. Uh, Госпожо председател, господин комисар, Бях докладчик по становището на Комисията по земеделие за търговията с селскостопански продукти между Норвегия и Европейския съюз, като част от двустранното търговско споразумение от 2012 година. В това споразумение двете страни се ангажират да продължат в духа на член 19 от договора за Европейското економическо пространство всички свои действия, което означава, че и двете ще продължат да полагат усилия за по-нататъчно либерализиране на търговията с сълскостопански продукти. По-нататък в споразумението се казва, че през 2014 година ще бъдат проучени възможностите за по-нататъчни отстъпки. Както казах, и двете страни тогава се ангажираха с този, наречен от самите тях, взаимно изгоден договор. Но само 5,9% е износа на Норвегия и 10% вноса от Европейския съюз. И недоумявам защо Норвегия така грубо нарушава споразумението. Призовавам още преди формалния преглед през 2014 година да бъдат предприяти мерки от Норвегия. Благодаря, господин Бенсен сега има думата за две минути. Er Благодаря, госпожо председател. Вече една година измина, откакто е, норвежкото е, правителство промени е, тези меда, мита и отново се повдигат митата за сирането, говеждото и агнешкото над 30, 300%. В тази страна има положителен търговски баланс. Тя е подписала член 19, а също и клаузите за либерализация. И това се случи съвсем неодавна. Затова и всичките, всички партньори по споразумението за европейското економическо пространство трябва да предприемат мерки против ограничаването на износа това, което върши норвежката страна, определено е нарушение на съответното споразумение. Норвегия извършва подобни нарушения и в областта на петрола и риболова. Много сме разочаровани от поведението на норвежкото правителство, защото то поставя под въпрос основни принципи. Ние не можем да приемем протекционистичните мерки, особено факта, че не е имало никакви предварителни консултации по този въпрос. Тук не става дума за е, въпрос на избор по желание, кое е и как може да се подлага на е, митнически е, тарифи, смятаме, че комисията трябва да протестира срещу подобни протекционистични мерки. Госпожа Делайн. Благодаря, госпожо председател. В Холандия имаме една поговорка, според която не бива да даваме, позволяваме на хляба да изяде сиренето трябва да отстояваме позициите си. Трябва да отстояваме позициите си спрямо Норвегия, тъй като високите мита нямат нищо общо с обещанията за премахването на митническите бариери и намаляването на митата. Размерът на митата, въведени от Норвегия, ускъпява холандското сирене и холандските цветя. За производителите на цветя в моя регион това означава край на печалбите им. При положение, че Норвегия иска да се възползва от достъп до нашия пазар и ние трябва да имаме достъп до нейния. Вече от няколко месеца страната повишава вносните си мита и комисията не предприема нищо. Според мен това ще се отрази неблагоприятно върху бъдещето. Трябва да действаме бързо спрямо Норвегия. Трябва бързо да започнем разговори с нея за слагането на край на търговските ограничения. Ако тя не приеме нашата позиция, ще трябва да предприемем конкретни мерки, например по отношение на вноса на сьомга от Норвегия. Трябва наистина да отстояваме позицията си. Призоваваме комисията да ни съдейства. Благодаря на госпожа Теланге, Господин комисарят има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове на парламента за категоричния тон, с който поставят въпроса в цялата му устрода. Един от колегите посочи клаузата за преглед през 2014 година, когато могат да започне нов кръг преговори за по-нататъчно либерализиране на търговията. Още веднъж ви благодаря за вашата политическа подкрепа, за да се приеме една силна резолюция и още веднъж искам да ви уверя, че ще отчетем това положение в други аспекти на преговорите и сътрудничество ни с Норвегия в бъдеще. Благодаря. Едно предложение за резолюция има. Приключваме дебата. Утре ще гласуваме резолюцията в 12 часа на опет. Е, утре ще има заседания. Протоколът е, от предходното заседание